външно измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството. Сега докладчика за 4 минути. Аз имам още. Е, после имам. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички достачици в сянка за отличното сътрудничество. Благодаря също на Сидна съвета, който организира конференцията в Лас Палмас и който помогна много за изработването на този доклад. Радвам се, че всички сме съгласни, че трябва да направим всичко въз... възможно за, по... за по-устойчив е, риболов, не само в Европейския съюз, но извън Европейския съюз. Защото може защото трябва да, да кажем, че споразуменията по риболов наистина не, е, не създават правила за устойчиво развитие. разпоредбите за прозрачност в новия протокол с Мавритания, които ще е, бъдат прияти от парламента, трябва да бъдат нашите насоки за бъдеще. Наистина, преговорите с Мавритания бяха много трудни и наистина трябва да благодарим и да поздравиме комисията за това, че постигна положителни резултати. Сега вече сме много близо до целите. Всички тези тези споразумения с държави и с частния сектор трябва да бъдат а, а, публикувани. А, необходимо е да тези, тези споразумения ще бъдат новата рамка за е, финансова помощ, за научни изследвания. И трябва да се съдържат и правилата за достъп до е, териториалните води на африканските страни за всички е, флот, флотове в е, света, като, като целта е те да спазват същите критерии за устойчив, устойчивост, каквито спазват Европейския съюз. Всички смесени предприятия трябва да бъдат устойчиви и правилата трябва да бъдат прозрачни. Европейският съюз трябва да използва своето влияние в, на международната сцена за подобряване ситуацията в сектора. Нещата трябва да бъдат издърпани към нагоре, а не да се приравняваме към най-низките критерии. На, в след, на следващото заседание в Страсбург ще обсъдиме и е, новите разпоредби, по които аз съм също докладчик. Благодаря ви. В... Имаме седем желащи да се изкажат. Първият е господин Мато. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам докладчицата, която наистина е успяла да съчетая и домашните си задължения, най-вече по отношение на новороденото дете, с подготовката на доклада. Е, споразуменията с партньорство с трети държави е, са нещо изключително важно. Те са не само от економически интерес за населението на е, съответните зони и региони, е, но и е, е, имат и социално значение. Създава се заетост. Е, в е, Европейския съюз. Е, риболовните флоти могат да поддържат един по-висок социален и екологичен стандарт. Споразуменията трябва да са устойчиви, прозрачни, трябва да се е, отчитат минималните стандарти, както по отношение на нашите е, риболовни кораби, така и, и на е, персонала в другите е, крайбрежни страни. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Поздравявам госпожа Енгстрам. Чудесна работа е извършила в рамките на този доклад много добър доклад по собствена инициатива в Европейския парламент, който вече лежи на масата. И колегата Мато също подчерта, че докладът е чудесен. Много важно е, естествено, да говорим за устойчивост, за, не само за екологични характеристики на риболова, но този риболов трябва да се съхрани е, той трябва да бъде наистина устойчив. И в това отношение съм съгласен с е, колегата от е, групата на социалисти и демократи. Освен това, много необходим е единния регистр на плавателните съдове в водите на Европейския съюз. Колегата Мария се следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Конфликтите в областта на риболова не са от национален и националистичен характер. Тези, които влизат в конфликт, всъщност са тези, които са обеднели заради кризата и се изправят срещу тези, които са забогатели от същата тази криза. Към тази криза се добавя и едно допълнително един допълнителен проблем, свързан с някои азиатски флоти, които нарушават основни права, определени от международният риболов. Трябва е, обща политика по рибарство да защитават интересите най-вече на е, крайбрежния малмащабен риболов. Трябва да се наблегне на защитата на риболова, на ресурсите и е, трябва да се защитават и пазят целият морски свят и да не забравяме какво се случва в, в някои меморандуми и някои държави. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Билбао. Благодаря, госпожо председател, благодаря и на докладчика. Европейската флота, както и рибарите, са съгласни с международните организации, които казват, че ние най-много пазим морските ресурси в света и ние най-добре си сътрудничим по споразуменията с трети държави с цел борба срещу ННН риболова. Искаме да подсилим контрола, прозрачността, ролята на е, РОУР в риболова и имаме добри резултати до сега. И ако не сме използвали максимално тези споразумения, това е, се дължи на факта, че някои флоти използват много пролуки в споразуменията и много лоши флоти, които не спазват същите тези международни споразумения. Благодаря, господин Ферейра. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, външното измерение на опора се сблъсква с много проблеми, много ограничения, много противоречиви правила. Критикувахме тази политика многократно и понякога се говори за партньорски споразумения, но всъщност няма нищо партньорско вътре. По-скоро има трансфер на финансови средства и възможност за ограбване на рибните ресурси на бедни страни. По този начин отнемаме на тези страни добавената стойност и а, ги лишаваме от северосуверенитет и независимост. Трябва да отчетеме провала на политиката на сътрудничество с тези страни. Политиката трябва да се, да се промени изцяло, като да участват тези страни активно при оформяне на самата политика и да бъдат техните суверенни права, господин Полчак. Благодаря, госпожо председател. Трябва да констатирам, че Чешката република и в момента вече ползва средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство и това се случва за първи път. През 2012 година ние се възползвахме от нашето право в точка 10 е записано, че политиката в областта на рибарството трябва да предоставя възможности на държавите. На Европ... Когато наши е, риболовни съдове е, ловят в водите на други страни извън Европейския съюз, в крайна сметка подлежат на други правила. Трябва да се запознаем с регламента много точно и да видим дали това е правилно. Господин Кун, благодаря, госпожо председател. На партньорските споразумения на Европейския съюз с трети държави, които в повечето случаи са развиващи се страни, са от голямо значение най-вече за самите е, държави, за самите трети страни. Обикновено те имат е, дребен непромишлен риболов. Ам и ние на практика бихме могли с приходите от тези партньорства да помагаме на Мавритания, на Марокко, да кажем, съгласно правилата на нашата обща политика в областта на рибарството опор. Естествено, че е, това трябва да става винаги по тези правила. Дали става дума за рибатон в Индийския океан или някъде в Африка или в Атлантика, няма значение. В никакъв случай е, не се отказваме от принципите си. Борим се срещу незаконния риболов е, и е, в крайна сметка предприемаме и съответните действия срещу страните, които не се съобразяват с международно приятите правила. Смятам, че в доклада нещата са много добре е, така, свързани. От една страна политика на е, развитие е, и то качество общата на политика на развитие. Да, рибните продукти, рибата е общо благо и би трябвало да направим всичко възможно, за да могат повече хора да си позволяват риба на трапезата. Трябва да използваме и сателитната система Галилей, да е, се оборудват абсолютно всички е, съдове, но аз мисля, че всички риболовни съдове вече са оборудвани с е, навигационните системи и така ще можем да допринесем за един по-добър риболов и устойчив риболов. Комплименти за докладчика госпожа Енгстрем. И така, давам думата сега на комисаря Вела. Благодаря, госпожо председател. Ние наистина цениме ум, ум, това, че доклада е много навременен и Бих искал да благодаря на господин Линстром за работата. Препоръките на доклада са в духа на политиката на Европейската комисия относно устойчивите споразумения, които благоприятстват устойчивото развитие с в пар... на този сектор в партньорски страни. Тези споразумения играят много важна роля за глобалното управление на океаните. Бих Е, ВГССФ спомага за осигуряване на продоволствената сигурност. Трябва да направим всичко възможно, за да помогнем на развиващите се страни да управляват устойчиво своите е, ресурси и да осигуряват поминък на своето население. Е, споразуменията са много, са много важен инструмент, който допълва споразуменията за търговия и насърчават отчетността, прозрачността и устойчивостта. Вие сте прави, че трябва да има по по, по, повече връзки и повече е, последователна политика, която да свързва екологичните ни цели с е, развитието на риба, е, политиката по ридбора. Разбира се, има възможност още за развитие, особено в областта на политиката за подпомагане Тоест е, да подпомагнем страните партньорки от е, третия свят да развият е, своят риболов и да се борят срещу незаконния, недеклариран и незаконен улов. Някои от препоръките вече са, също са вече включени в моето предложение за устойчиво развитие на външния фонд. Аз ще разшириме неговия обхват за, за да включиме и всички аспекти, свързани с а, извършване на рибарска дейност извън Европейския а, съюз. Различните мерки, които предприемаме, ще увеличат прозрачността и ще дадат възможност за бодро управление на океаните в управление, в което Европейския съюз играе важна роля. Очаквам вашата подкрепа за нашето предложение. Имаме е, интерес също така да създадем регионални организации за управление на е, риболова и да подкрепяме тези, които вече съществуват. Целта е тези органи да бъдат по-ефективни. Можем да им помогнем чрез е, известно финансиране. Също така е, продължаваме да работим за това е, вземането на решение да почива на научни изследвания и с съществуващите органи като Комисията за източния или е, западният Атлант, Атлантик помагат е, за, в процеса на взимане на решение. Аз е, съм, влез, съм влезал в вас, поддържам контакт с, с различни органи, които ни помагат а, да създадем база за по-добро взимане на решение. Комисията е, е включила нов, две нови условия за е, урегулиране на външният е, ни флот, като тези мерки имат за цел да, увели, да увеличат прозрачността и да се борят и да спомогнат за предотвратяване на незаконни дейности. Ще продължиме да работиме в тясно сътрудничество с ФАО за създаване на необходимата законодателна рамка, както на многостран, в многостранен план, така ще продължиме и в споразуменията и преговорите в двустранен план за по-добро партньорство в интерес на всички, е, очаквам да продължиме да работиме в дух на сътрудничество за развитието на сектората. Благодаря, господин комисар. Утре ще бъде гласуван този доклад. Ja seuraavana esityslistalla on minuutin puheenvuorot ja annan ensin... А сега давам думата за